Ja, herzlich willkommen heute Nachmittag hier. Председателят. Добре дошли на това следобедно заседание в Европейския парламент. Днес предстои да проведем извънредно заседание на Комисията по околна среда. Предстои ни да говорим по важни въпроси, свързани с действията в областта на климата. По-конкретно ще говорим за бъдещата структура на схемата за търговия с емисии. Надявам се, че можем да приемем проекта на дневен ред във варианта, в който ви е представен. Няма възражения. С това дневният ред се приема. Процедурна бележка ли имате? или общ коментар. Ще ви дам думата по-нататък. Осигурен е превод с всички езици, с изключение на естонски и малтийски. Вероятно, утре ще има превод и с тези езици. Утре предстои <clears throat> друга важна проява. Не е тук, а в Ян 2Ко2 между 15 и 18 часа Утре ще се състои изслушването на кандидата за член на Европейската комисия, господин Борг. Всички сте добре дошли и на това изслушване. Ще кажа няколко уводни думи в качеството си не само на председател на тази прекрасна парламентарна комисия, но и на докладчик по темата. Ще говоря за отлагането на търговете за квоти за емисии на парникови газове към края на третия период на търгуване. През 2008 година, през предходния период на търгуване, тук приехме пакета от законодателни мерки за климата и енергетиката. Това е най-големият пакет от законодателни мерки в света в тази област. Целта му е предприемане на действия за борба с измененията в климата, както и намаляване на емисиите от въглероден двуокис. Инструментът за постигането на тази цел е схемата за търговия с емисии. Днес ще говорим не за предимствата и недостатъците на тази схема. Според мен тя е второто най-добро решение. Най-доброто решение би било данъчното облагане на емисиите, но то е трудно постижимо тук в Европейския съюз, трудно постижимо е и в световен мащаб. И затова към момента схемата за търговия с емисии е най-доброто за момента решение. В момента се намираме във втория период на търгуване по системата за търговия с емисии т.е. детето в момента прохожда установихме след като прекара няколко детски болести, че тази схема има своите недостатъци. Намираме се в положение на тежка економическа криза, предизвикана от финансовата криза. Схемата за търговия с емисии е структурирана така, че предполага економически растеж като предпоставка за своето функциониране. Преминахме през най-тежкия момент на финансовата криза, но към момента на пазара има и излишък от квоти, тъй като се намали и производството. Цената на квотите е 8 евро и 46 цента за квота. Когато обсъждахме схемата за търговия с емисии през 2008 година, говорихме за цена от порядъка на 30 евро като предполагахме, че ще се правят инвестиции в альтернативни нисковъглеродни технологии. Но за момента това не е реалност. Решихме да приложим схемата за търговия с емисии, която е пазарен инструмент, но в законодателния текст не постановихме цената на квотите, защото към момента това не ни бе задачата. Със сигурност ще говорим по този въпрос днес след обед с експертите. На 25 юли комисията излезе с законодателно предложение. Аз го тълкувам по следния начин. Гарантиране на правна сигурност във връзка с отлагането на търговете за квоти за емисии на парникови газове. Тук в парламента неведнъж сме призовавали комисията да излезе с подобно предложение, да предложи конкретни мерки за по-доброто функциониране на схемата за търговия с емисии. И в момента разполагаме с това законодателно предложение. Текстът не е много дълъг. Цитирам от него, комисията, ако това е уместно, изменя графика за търговете за всеки период на търгуване, за да гарантира правилното функциониране на пазара. Тази формулировка бе подбрана, за да се постигне правна сигурност, но тя предизвика известно объркване Парламентът, разбира се, иска да запази своите правомощия, иска да има думата по процедурата на комитет. Знаем какви са предимствата и недостатъците на тази система. Трябва да се предприемат бързи действия, тъй като времето ни притиска. На всички нива се работи по изготвянето на ново предложение. Радвам се, че сред нас днес е не само комисарят, отговарящ за действията в областта на климата, но и представител на съвета, както и колегата от Комисията по енергетика и промишленост, който работи по тази тема. Разискванията ни ще бъдат със сигурност интересни. Парламентът реши да излезе с доклад по темата. Водеща комисия е Комисията по околна среда. Аз малко неочаквано станах докладчик по тази тема. Направихме всичко възможно, за да изготвим графика си така, че да обсъдим темата за кратко време, но достатъчно добросъвестно. Като гледам другите графици на Комитета по изменения в климата и на процедурата за комитета, мисля, че всички ще приключим работа общо взето по едно и също време. Що се отнася до международния аспект, много важно е да се спомене следното. Ако други участват чрез подобни системи в международната търговия на квоти, то с течение на времето би било добре да се обмисли възможността за създаването на координираща структура. Така тя ще може да координира присъединяването на други към вече действащата система. Вече бяха правени предложения за създаването на такава структура по подобие на управителния съвет на Европейската Централна банка. Днес се състоя пресконференция, на която се говори за включването на въздухоплаването в схемата за търговия с емисии. Мисля, че в тази област бяха постигнати задоволителни резултати. Кони Хедегор преди пресконференцията информира нашите докладчици по тази тема. Бих помолил госпожа комисаря преди да преминем към днешните разисквания да каже няколко думи по тази тема, тъй като тя е важна. Предполагам, че скоро комисията също ще излезе с законодателно предложение. Ще продължим работа до 18 часа. Заседанието е разделено на две части. Сега ще дам думата на колегата Соса Вагнер, докладчик от името на Комисията по промишленост и енергетика. След това ще дам думата на госпожа комисаря и на представителя на съвета. Във втората част на заседанието ще изслушаме изложенията на експертите, след което ще имаме достатъчно време за да проведем общи разисквания. Това е и основната ни цел. Думата има колегата Соса Вагнер. Eh, eh, Благодаря, господин Кроте. За мен е чест да участвам в това заседание и да говоря в качеството ми на докладчик на Комисията за промишленост към Европейския парламент. Комисията, която представляваме, е много заинтересована от правилното решение в тази област, тъй като ние се занимаваме с, предимно с промишленото развитие в Европейския съюз, но то е тясно свързано и с екологичното развитие. Европейския съюз бе е, пионер е, по отношение на въвеждането на схемата за търговия с емисии. Страни извън Европейския съюз, от други континенти е, мислят усилено за е, възприемане на същата или на подобна схема за търговия с емисии на парникови газове. Е, смята се, че моделът, който сме възприели е добър. Информацията, която получавам от секретарията на комисията, както и от е, моята комисия и от Комисията за околна среда, е, е поводът е, да размислим за това каква трябва да бъде схемата в бъдеще и какво трябва да предприемем. Естествено, че се водят е, дискусии, е, които е, обхващат множество комисии на Европейския парламент, тук в парламента, но също и разговори между отделните политически групи. Аз приемам документите в нашата комисия, анализирам ги изготвям е, едно обобщение с основните моменти в е, е, документите, които съм проучил и ги представям на комисията, както и на моята политическа група. Ще продължим с разговорите, за да можем да приключим с процедурата тук в парламента и да представим съответното становище на комисията. Темата е сложна би трябвало колкото е възможно по-бързо да приключим с е, консултациите тук, е, за да можем да преминем към следващата фаза. Е, смятам е, да приключа с тези думи. На ваше разположение сме. Благодаря, господин Вагнер. Позволете ми сега да предоставя думата на комисаря Кони Хедегард за информация. Благодаря, господин председател. Мисля, че като казахте две-три думи за въздухоплаването, сигурно ще са малко повече, иначе ще се затрудним. Но знаете, че много дълго време дискутираме въпроса за въздухоплаването и схемата за търговия с емисии. Много страни съвсем е, недвусмислено изказаха всичките си мнения, с които не, и това, което не харесват по схемата. И смятам, че трябва много ясно да кажем, че е, никой повече не иска, повече от Европейския съюз, не е за това да има регулиране на схемата за търговия за емисии и то да се отнася и за въздухоплаването. това бе, се твърдеше от Европейския съюз от самия момент, в който започна да се обсъжда този въпрос. Ние подадохме и достатъчно сигнали, че сме готови да проявим гъвкавост и третите страни искаха да видят това от нас, но те не предложиха нищо в замяна в рамките на ИКАО. И на срещата на върха в ИКАО в Монреал миналия петък се проведе тя. Работихме много усилено. Влязохме в диалог с много страни членки на ИКАО извън Европа и ние казахме, добре, ние сме за едно общо споразумение, обаче в такъв случай вие трябва да промените вашите позиции, за да може да се постигне в рамките на ИКАО това споразумение. И добрата новина от е, ИКАО от срещата в петък е, че е, съвета, 36 страни е, са представени в съвета на ИКАО, голяма част от големите страни, 8 европейски страни и развиващите страни, Та бе постигнато споразумение. Три много интересни важни неща се очертаха от тази среща. Първо, че ръководството на ИКАО ще се създаде група на високо ниво, политическа група, която да се опита да реши някои от проблемите, които до този момент не са разрешени. Тоест, е, извърши беше много подготвителна техническа работа вече и сега вече усилията минават на по-високо ниво, т.е. на политическо. Това е много важно. Второ, е, много ясно се каза, че сега имаме три варианта за пазарни механизми. Първо да се намали до първата фаза, до следващата есен и трето сега се казва съвсем ясно, че на следващото общо събрание трябва да се постигне е, ясен напредък за общия механизъм, основан на пазара, базиран на пазара. Тоест е, има напредък, ръководството на ИКАО е, е готово да предприеме действия, за да достигне до някъде тази организация. Всичко това е много добре но за момента не е постигнато кой знае какво. Предстоят ни много тежки преговори и е, за това днес е, публично оповестих, че ще препоръчам на страните членки и на парламента е, по отношение на схемата за търговия на емисии в Европейския съюз, за да създадем една положителна атмосфера на тези преговори, ще спрем часовника. Нали знаете какво означава това в е, контекста на международни преговори? Спираме е, часовник. Но е, това ще се случи само за ограничен период от време, защото искаме на следващото общо събрание на ИКАО тази организация да престане само да говори, а да постигнем споразумение и да се отчете реален напредък. Затова и казах също така, че за една до две седмици технически ще уточним нещата как точно ще проведем тази мярка и ще поръчаме на страните членки и на парламента съвсем недвусмислено от страна на комисията, че тази мярка ще бъде ограничена във времето до следващата среща на върха на ИКАО, до Общото събрание. И ако няма напредък, е, няма, няма какво да повтаряме, всъщност автоматично ще се върнем на положението, в което се намираме в момент. Тоест, е, казваме, ето сега имаме шанс да постигнем, да получим всичко, което вие да получите това, което искате от Европа, т.е. да има общо споразумение за въздухоплаването. Ние сме готови да се възползваме, но и партньорите ни трябва да отговорят със същото, за да можем да започнем един международен процес, който се надяваме, че ще бъде достатъчно продуктивен. Ние от наша страна, от страна на Европейския съюз, ще направим всичко, което е възможно. Благодаря ви, че ми давате възможността да ви кажа докъде сме стигнали в този момент по този въпрос. Мога да кажа също, че много усърдно работихме с много от нашите партньори извън Европейския съюз и е, действително сега вече искаме да има някакъв реален напредък в ИКАО. Ще дискутираме как може да се постигне това, за да можем да имаме достатъчно успехи в първия тур на преговорите и в следващия. И сега на темата на заседанието днес след обед. Много благодаря за подемането на тази инициатива, която е много важна, своего рода мини-изслушване за това да разясним за какво става дума, когато говорим за това отлагане на търгуването на емисии. Вие сте чули в комисията ИТРА и други е, някои уводни думи за основните елементи на това предложение. И когато обсъждаме този въпрос, не бива да забравяме, че всъщност схемата за търговия с емисии от техническа гледна точка работи много добре като разбира се, основната цел е да има намаляване на емисиите и това се постига. Но продължителната економическа криза, както каза и е, председателя, намали много търсенето на емисии, много под предвижданото ниво от 2008, когато е, съвета и парламента приеха пакета за енергетика. Освен това, механизма за чисто развитие, там имаше забрана за квоти за индустриални газове и тя ще влезе в сила до година. Така че тези кредити ще влязат и влизат много съществено на пазара на квотите тази година и миналата година. И последицата от тези събития е, че има голям излишък от квоти, и се предвижда тези, този излишък бързо да нарасне в следващите месеци и години, ако не се предприемат никакви действия. Освен това, няма вероятност да се намали този излишък преди 2020. Защо? Защото дори да и когато излезем от економическата криза и започне да се повишава търсенето за квоти, ще се вдигне и цената. Но тъй като предприятията могат да складират, така да се каже, излишъка си от квоти, този излишък ще си остане в системата. Тоест цените няма да се повишат така, както би следвало да стане. Това има и сериозно отношение към цените на квотите също така има отношение към нашите планове за това да се намалят е, въглеродните емисии в бъдещето. Естествено, е, това беше и целта на схемата като начало. Но също така беше ясно, че трябва да има и много добри стимули за извършване на прехода към ниско въглеродна економика. това беше и основната тема при преговорите за приемане на директивата за енергийна ефективност. В момента Европейския парламент вече два пъти призна е, в е, доклада си за е, пътната карта за нисковъглеродната енергетика и за енергийна ефективност, парламента настоя да се преразгледа ефективността на схемата за отлагане на търговията и за съответните, за ефективността на съответните механизми. И когато ние приемахме енер... директивата за енергийна ефективност, бе казано, че първия доклад трябва за за пазара на въглерода трябва да се представи спешно и също да се направи преглед за това как ще действа в схемата през третата фаза. Комисията предприе мерки по първата си е, стъпка, за да бъдем абсолютно сигурни ние е, е, в е, правата си да смениме графика за отлагането на търговията на схеми, ние искаме да предложим едно и доизясняване на директивата за енергийна ефективност, за да имаме и мандат за промяна на графиците на търгуване на кредитите. Става дума за промяна в една много тясно ограничено поле от директивата. И парламента а, настоя ние да а, приемеме мерки за отлагане на търговията, с кредити. Сега призоваваме парламента да се съгласи с това минимално изменение на директивата за енергийна ефективност, където и ще се даде възможност комисията бързо да приеме съответните документи. Съвета, Европейския парламент и Комисията за борба с климатични промени винаги твърдят, че трябва да има повече информация за отлагането на схемата с търговане и да има и достатъчно мерки, структурни мерки в дългосрочен план от страна на комисията. Разбирам тяхната загриженост и се надявам, че тази седмица ние ще внесем необходимото пояснение, за което вие е, настоявате. В сряда комисията ще предложи, ще излезе с един доклад за състоянието на пазара на въглеродни емисии и ще предложи съответни структурни мерки. Тоест, е, ще ви говорим за втората цел от доклада, който формулирахме през юни. Освен това, аз планирам да публикуваме реалните цифри за това на колко ще възлиза това отделен, от, е, отлагане на търговането на квоти. Е, бяха, говореше се за три различни цифри и ние ще излезем с е, данни за това какво точно предлагаме. Нашите процедури, вътрешни процедури за вземане на решения още не са финализирани. И по тази причина не мога окончателно да потвърдя кога точно ще предоставим тези нови елементи. Но мога да кажа, че това ще стане съвсем в непосредствено бъдеще. И надявам се, че е, сте наясно с това, че комисията може да оповести тези неща само когато те са твърде основновени, защото пазара е твърде чувствителен. Също, когато ще бъдат оповестени тези документи, комисията ще изпълни задълженията си за това да предостави предложения за структурни реформи. Надявам се, че парламента ще има възможност много бързо да оцени нашите предложения и да реши как може да се работи по проблема. Какво се случва в момента? Излишъкът от почти 1 милиард квоти – в края на миналата година, ще стигне скоро до 1,5 милиарда до края на тази година. Смятам, че това достатъчно ясно показва колко много необходими са бързи действия. Пазара иска яснота. Не може да има несигурност. И пазара иска да има решение за това какви квоти, какво количество квоти ще се отложат за търгуване, по принцип преди края на годината, т.е. преди започването на следващата фаза за търговете. И ние трябва да покажем политическа воля да дадем резултати, спешно, както формулира това самия парламент. Нека да коментирам някои аспекти от цялата тематика е, в един момент вече посредством комитология бяха променени е, количествата, които излизат на търгове. Тоест, е, веднъж ние извършихме е, не оттегляне напред във времето, а изтегляне на, Изтегляне изтегляне предварително на количества квоти, които да бъдат предложени на търгове по процедура на кометология. И мисля, че е много важно да разберете следното съгласието на парламента за това да се поясни директивата определено е предвидено от комисията, че трябва да се случи преди комисията да приеме съответната поправка в директивата. Т.е. комисията няма намерение да предрешава мнението на парламента или да отложи или да забавя процедурата няма намерение да възпрепятства и парламента. Нямаме намерение също така и да, предпри... да вземем решение за отлагане на търговията преди да получим ясен потвърден мандат от вас като са законодатели. Освен това, е, такива гаранции са застъпени като основен елемент от процедурата по кометология. Защото след като е, има квалифицирано мнозинство в съвета по процедурата, трябва да има след това три месеца, когато парламента трябва да се произна... в които парламента трябва да се произнесе и след това комисията решава. Отлагането във времето на търговията ще е, на изи... изисква също и така и време да се преразгледа на е, графика на търговете. Така че освен, че ще се направи изменение за поясняване на директивата и парламента и съвета ще имат достатъчно време да се произнесат и няма да се нарушат тяхните правомощия по основното законодателство. И после. Пазарите. В нормалните пазари е, търсенето се нагажда спрямо предлагането и обратно. Знам, че това са въпроси, които е, интересуват всички от вас. Защо трябва да регулираме пазара на въглеродните емисии? Но е много важно да кажем, че ние правим това, защото макар, че схемата е, е схемата за търговия за емисии е, е пазарен механизъм, но искам тук да подчертая пред вас, че се намираме в изключителни обстоятелства и ни се налага да приемем тази мярка именно по силата на тези изключително много извънредни обстоятелства. Тоест не бива да се счита, че ние се намесваме в пазара, защото става дума за един много малък аспект от цялата директива, става дума за много малък част от квотите ние не ги изтегляме всъщност е, от системата. Общото количество квоти си остава. Ние просто изместваме е, търговията във времето. Тоест да не заливаме с прекалено много квоти пазара, който вече е пренаситен, а да ги отложим във времето. Второ, реагираме на кризата, която не можем да отречем е действително изключителна. И накрая, колкото и да е, е важно да се постигне бързо споразумение за изтеглянето във времето на търговията, смятам, че това е краткосрочна мярка и ще реши нещата само временно. За това трябва да се предложат и структурни мерки за устойчиво решаване на проблема с пазара, така че, както казах, в сряда комисията ще излезе с доклад за състоянието на пазара на въглеродни емисии и там ще предложи структурни мерки. Там ще се предложат варианти за ред е, различни мерки. Е, все още няма ясен консенсус е, дали мерките да, се визира, да визират търсенето или предлагането или трите фази, но всичко това ще бъде коментирано в нашия доклад за състоянието на въглеродния пазар и когато имате този доклад, вие ще разполагате с цялата картина и ще можете да решите за себе си. Малко дълго говорих, за което се извинявам, но смятам, че е много важно да се разбере за какво става дума, когато говорим за отлагане във времето на търговията на емисии. Председателят, благодаря, госпожо комисар. Сега ще дам думата на присъстващият сред нас представител на съвета, господин Папаставрос. Здравейте, добър ден на всички. От името на Кипърското председателство ще кажа няколко думи във връзка с разискванията водени по въпроса на ниво съвет. Миналия август комисията излезе със законодателно предложение. То бе обсъдено в работна група Околна среда на две заседания на 7 и 17 септември. В рамките на тези заседания националните делегации се изказаха по редица въпроси, предизвикващи тяхната загриженост. Сред тях бе въпросът за законосъобразността на отлагането на търговете с оглед на цената на въглерода. Второ, връзката на подобно преразглеждане на нормативната уредба с по-дългосрочни мерки. Според националните делегации преразглеждането трябва да се обвърже с по-дългосрочни мерки за реформиране на схемата за търговия с емисии. Третият кръг от въпроси бе свързан с дискреционните правомощия на комисията за отлагане. До момента нито една делегация не е изказала желание за разширяване на обхвата на процеса на преразглеждането, така че той да обхване цялата схема за търговия с емисии. Освен това, делегациите бяха склонни да залагат на обикновената законодателна процедура и по-точно на разисквания на ниво комитет по изменения в климата. Кипърското председателство е готово да участва и в по-нататъчни разисквания, ако това е необходим, Председателят благодаря на представителя на съвета. Сега предстоят Разисквания с участието на докладчиците в Сянка. Първо ще дам думата на тях, а след това предстои да се изкажат 16 колеги, за това и моля да бъдат кратки. Давам думата на докладчика в Сянка от името на НП, колегата Коля. Благодаря. Приветствам ви за скорошното ви решение за замразяване по отношение на въздухоплаването. Да се надяваме, че ще проявите подобно благоразумие по отношение и на други едностранни действия от страна на Европейския съюз. Те не са най-доброто решение на проблеми, свързани с климата, които са от по-общ характер. Какво иска да се предприеме парламентът? Мисля, че комисията влага малко повече в нашето предложение. Когато бе приета директивата за енергийната ефективност, не бе ясно изложено предложението за отлагане на търговете. Трябваше да се изяснят някои съществени въпроси преди на комисията да се предостави мандат за подобно отлагане. Първо, как промяната в графика на търговете ще бъде обвързана с разпоредбите на член 9 на директивата за схемата за търговия с емисии. Съгласно тези разпоредби, броят на квотите трябва да бъде намаляван по линеен коефициент. А това няма да е възможно, ако се отложат търговете за края на следващия период. Тоест едно такова отлагане ще е в разрез с директивата. Европейският парламент и съветът приеха декларация с цел улесняване на споразумението за директивата за енергийната ефективност. Тази декларация не бе мандат за комисията да надвишава правомощията си по директивата. Защо говорим за отлагане на търгове при положение, че всички знаем каква е крайната ви цел? Крайната ви цел е заделяне на неизползвани квоти за бъдещи периоди. Трето, заявихте, че пазарът се нуждае от яснота и предвидимост. Същевременно обаче знаем, че има логично обяснение за ниските към момента цени. Цените са ниски, защото има спад и в търсенето. Ако комисията самоволно променя плановете то това няма да доведе до правна сигурност. Подобни действия от страна на комисията вече се отразиха неблагоприятно върху инвестиционния климат в много промишлени отрасли. Производителите на електроенергия приветстват плановете ви защото до момента те се възползваха от схемата за търговия с емисии като от машина за пари. Но има и много други отрасли, които са силно загрижени. Ще се изкажа по-нататък, за да имат време сега другите ми колеги. Крис Дейвис от името на либералите. Благодаря, господин председател. Благодаря на комисария за изказването е, във връзка с е, въздухоплаването. Радвам се, че има напредък в това отношение и смятам, че до голяма степен то се дължи и лично на е, ангажимента на нашия комисар в е, тази област. Знае, че е, има е, много оживена дискусия по тези въпроси в Великобритания. Е, аз във всеки случай съм от тези, които са убедени, че този напредък не би могъл да бъде постигнат само от една държава, а единствено в рамките на Европейския съюз. Сега, по отношение на отлагането на търговете, наистина Смятам, че е, подходът е, по отношение на е, графика за търгове е доста непоследователен и с едни такива объркващи и бързо сменящи се мерки и действия, ние всъщност само объркваме и потребителите и производителите. Смятам, че би трябвало да е, възприемам и други възможности, които не са свързани непременно с законодателно уреждане на измененията в регламента за графика на търгове. Следващият оратор. Е, благодаря. Е, вие говорихте във връзка с въздухоплаването за спиране на часовника. Чудесен израз, но И КАО всъщност е, се е съгласил само да е, сформира една е, политическа група на високо равнище, която ще мисли по въпроса за спиране на часовника. А часовник още не е спрян. Той ще продължи да си тик-така и да е, върви напред. Така че аз е, смятам, че е, не става дума всъщност е, за часовник, който действително да отброява часовете в полза на когото и да било, може би. Единствено по отношение на ИКАО това е от съществено и добро значение. Нека да кажа и аз във връзка с предишният оратор, че не сме особено последователни в действията си и също времено не с... трябва да изясним, че ние говорим за две неща във връзка с а, а, директивата за енергийна ефективност и също времено искаме непременно а, бързи действия, неотложни действия във връзка с а, графика за търговия с квоти ние желаем бързи и незабавни действия преди да е станало късно, преди да е започнала третата фаза. Така че очевидно парламента до този момент не ви е разтреважа особено много и не ви е притискал твърде много. Но нека да кажа и още нещо. 2 милиарда сертификати е свръх излишъка. А на практика ние твърде бавно реагираме на е, един подобен огромен излишък. Шест са възможните е, мерки съгласно е, така, информацията за доклада. Да кажем, е, Полша ще реши да не прави нищо, Великобритания ще реши нещо, но половинчато и така нататък. Това във всеки случай, от което ние се нуждаем, е решение на комисията, на Европейската комисия, което да се отнася до абсолютно всички държави членки. не само до Германия, да кажем, е, и в никакъв случай не бива да е, отразява това решение единствено интересите на една единствена е, държава. Държавите би трябвало да се произнесат по предложението, което ще бъде подготвено за всички и в момента, в който се приеме и получи съгласие от страна на нашата институция, ще трябва да започне да се действа, а комисията ще следи за това дали се изпълнява. Председателят би трябвало да следя за времето. Имайте предвид, че времето не е спряно, часовникът продължава да върви, така че няма да се справим с времето, което е отредено за това изслушване, ако не се съобразяваме с регламента. Господин Шимански. Благодаря, господин председател. Аз съм от е, НП, от Комисията за промишленост и ще говоря и от името на е, моята политическа група във връзка с чутото от комисаря Кони Хедегард. Да, стана дума за това. Е, как точно и се е развивал пазара през 2008 година и как е, е, на практика се управлява. Е, той се управлява от политически решения, но това управление на практика какво предполага? Това управление, за което говори госпожа комисарият, това управление ще изисква невероятно високи разходи от страна на промишлеността, което е неприемливо. Вие споменахте 400 хиляди, 400 милиарда и след това 200 милиарда, милиард и половина цифри, които наистина смущават и тревожат. Също времено получаваме доста информации от секретарията на Комисията по промишленост. Има предприятия, които предоставят дарения за, така да се каже, малки изменения, за малко намаление за да се постигне е, някакво по-минимално намаление на е, емисиите. Е, при всички положения апелирам към всички вас да помислим по-сериозно по тези въпроси. Благодаря, госпожо комисар. В <clears throat> уводните си думи заявихте, че схемата за търговия с емисии функционира добре. Но ако функционира добре, тогава защо да я променяме? Европейската комисия възнамерява да обмисли евентуални промени в тръжния график и така да въздейства върху пазара. Но промените в тръжния график не са свързани с пазара. Пазара действа на други принципи. И всяка промяна в схемата за търговия с емисии ще се отрази неблагоприятно върху пазара. Освен това, Европейската комисия един вид ще манипулира провеждането на търговете. Въпросът ми е следният. Европейската комисия ще се намеси единствено когато е прекалено нисък броят на квотите или обратното. предложените мерки ще имат единствено краткосрочен ефект. Това ще доведе на загуба до доверие от страна на инвеститорите. Затова не смятам, че комисията излиза с правилните предложения. Разбира се, намерението на комисията е до 2020 година емисиите да намалеят с 20%. Но нека се върна и наказаното от господин председателя. Една неизлекувана хрема продължава 7 дни. Пане Przewodniczący, mój głos koresponduje z poprzednikami. E, nie tylko... Господин Чимански, Съгласен съм с изказалия се преди мен колега. Си схемата е противоречива. Необходими са ни лесни за тълкуване, ясни разпоредби. Но в случая става дума за произволно направени прогнози и преценки. Няма точно определение на понятието извънредни обстоятелства. Според мен се цели дестабилизиране в много държави членки, в това число и в моята. Схемата за търговия с емисии се разглежда в контекста на настоящата ситуация – няма конкретни данни за това, как следва да се финансират у нези институции, които активно ще участват в изпълнението на препоръките, институции, които оказват въздействие върху общественото мнение в Европа. Това може да ни наведе на предположението, че целта е не да се намалят емисиите, а просто да се установи безмилостна конкуренция. Госпожа Кростет. Е, мадам комисар. Госпожо комисар, първо по процедурата. Вие се опитвате малко да закръглите острите ръбове и е, очевидно имате желание да пренебрегнете и съвета, и парламента по този въпрос. Сега се опитвате да ни представите нещата малко по-различно, но според мен просто искате да получите едни практически постоянни правомощия за регулиране на цените. И това е много изненадващо комисията, която винаги е, твърди, че трябва да има свобода на пазара и че базира политиките си на този принцип, в момента вие действате точно обратното и това твърде ме изненада. А по същество много се обезпокоявам от това, че вие създавате една пълна юридическа несигурност, правна несигурност. Защо? Защото никой не знае какво точно ще се случи? В момента се говори за криза и никак не е желателно в момент на криза да се повишават цените на енергията. Например, в Штатите тези цени е, върват надолу. И именно по тази причина е, предложението за отлагане на търговете като че ли за нас е прекомерно. И от чисто регламентарна е, гледна точка, то просто ще сложи спирачка на инвестициите в Европа. И е, е особено опасно, защото индустрията ще трябва и да инвестира, и да се бори да остане конкурентоспособна. Вие предлагате някакво решение, но е, не предлагате горна граница на квотите. Е, и когато няма горна граница на цените, тази система може да се е, превърне в едно раздуване на е, цените на търговените квоти, което, както казах, ще има отношение към индустрията, която в момента е особено уязвима в Европейския съюз. Така че не смятам, че сте прави да ни кажете, че тези мерки за цените на въглеродни, въглеродните емисии е, са положителни. А, ние трябва да търсиме поддръжка, примерно, на научните изследвания, а не да накърняваме стабилността на индустрията. Ще дадем думата на колегата Крамер за две минути. Благодаря, господин председател. Е, Имам процедурен въпрос. От е, това, което каза госпожа е, Хедегард, не разбрах съвсем ясно. Кога точно можем да очакваме едно крайно окончателно решение на комисията? Комисията ще зачете ли правото на парламента да участва в взимането на решение? Да. Ще се вземе ли под внимание нашето заключително становище и е, моля за отговор, да или не. Освен това, аз мятам, че е, всичко възприето до този момент на практика е, означава само едно. Стъпка по стъпка ние като че ли изпразваме от съдържание системата за е, търговия с емисии и е, смятам, че трябва да се придържаме към всички законодателни е, инициативи и всички е, правни актове, които сме приели е, ние като парламент и съвета. А, е, инак е, малко се съмнявам в това, че е, включването на въздухоплаването в е, е Съда е, е чак пък толкова голям е, е, успех за момента, е, като че ли САЩ, Русия, Китай, Бразилия са големите е, победители и тези, които печелят най-много. В никакъв случай не бива, във всеки случай, да допускаме да се връщаме назад към нещо, което много се надявам, че сме загърбили за винаги и е останало далеч в миналото. Не би трябвало да настояваме за промени в ИКАО, намаляване на разходите за емисии за европейските е, компании – защото на практика е, европейските е, въздухоплавателни компании е, плащат за сега цената на нашите е, мерки във връзка с намаляване на, на вредните емисии. Би трябвало при всички положения да следим за всичко това, което става в Доха, в рамките на преговорите за Доха. Нека да се похвалим някой ден с успех, когато става дума вече за един а, формиран глобален пазар за емисии и квоти а, с емисии. Рихард Себер, благодаря. господин председател, благодаря на госпожа комисаря за това, честна. е нас. Смятам също, че сигналът, свързан с въздухоплаването, всъщност е, така да се каже, погрешен не бива в никакъв случай да се отклоняваме от е, решенията, които вече сме взимали. Благодаря е, за писмото, което един от колегите, които говориха преди малко, спомена. Да, аз също съм се го подписал и държа много на това да има един демократичен, цялостен процес, така както го описа колегата Крамер. В никакъв случай не бива е, да омалважаваме значението на това предложение за изменение на регламента. Не става дума за някакво мини изменение. Не, не, то е много съществено, то е основополагащо. И би могло да се окаже много вредно. Ако погледнем цялата система, установяваме, че СТЕ функционира всъщност много добре. На практика и разходите не са чак толкова големи до голяма степен в рамките на цялата система. Но същевременно поне в фармацията се казва, ако е, лекарството е, не съдържа достатъчно, да кажем, горчиви съставки и така нататък, е, би трябвало да се добави нещо или да се намали нещо и така нататък. Е, по същия начин се действа и когато говорим за инвестициите в промишлеността. Е, на практика тези инвестиции в рамките на промишлеността намаляват, тъй като една голяма част от е, е, средствата на предприятията отиват за покриване всъщност на е, таксите, свързани с продажба на сертификати. Но какво иска точно комисията? Иска ли да се превърне в суперрегулатор на СТЕ и да промени абсолютно всичко, или да намалим, или да останем при старата система, която предвижда едно намаляване на емисиите от СО2 до 20%. Много се надявам, че ще получим категоричен отговор. Следващият колега има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо комисар. Аз, аз също се безпокоя подобно и на изказалите се колеги. Безпокоя се заради процедурата на съвместно вземане на решение. Ние искаме тези неща да се решават по една демократична процедура и да не ставаме жертва на прибързаност. Така че ние трябва да решим е, първо по предложението за отлагане на търговете и след това да обсъждаме останалите предложения на комисията според сега действащото законодателство, ние трябва да се подчиняваме на директивата за енергийна ефективност. А там се предвижда да се обсъжда какво да правим със съответните квоти, не само да ги заделяме. Говорите, че трябва да имаме по-добри цели. Но това, което предлагате, всъщност ще оскъпи енерги... енергията и хората ще трябва също така гражданите от домакинствата да плащат повече. И в такъв смисъл ние трябва да имаме поглед върху цялата, по-широката картина. А по отношение на въздухоплаването, съгласна съм, много жалко е, че Европа не може да следва своята позиция поради е, поети вече ангажименти. Именно това се случва е, с е, въздухоплаването. Надявам се да не отстъпваме от позициите си и по схемата за търговия с емисии. Следващият оратор. Е, това спиране на часовника е, е една мярка, обаче е, бомбата с проблеми продължава да си действа. А изтеглянето, отлагането на търговете е само едно краткосрочно решение на проблема, а не структурно такова. Каква, как си представяте във времето това тази работа по текста, свързан с линейното намаляване на емисиите? Освен това, както казаха колегите, системата трябва да бъде достатъчно, да има достатъчно доверие в нея. А това няма да се случи, когато се намества комисията. Отново се връщам на темата за въздухоплаването. Както каза и колегата Крис Дейвис, как, Какви точно ангажименти поемаме за всички международни полети или за полетите вътре в Европейския съюз? Следващият оратор. Благодаря, господин комисар. Нека първо да говоря за механизма за чисто развитие. Там също имаше проблеми, дори скандали. Говореше се, че този механизъм трябва да бъде прекратен незабавно. Ние не направихме това и сега оттам има излишък на квоти. И това означава, че ние купуваме много скъпо, изключително ефтини кредити, квоти. Именно това се случва в момент. Тук коментираха колегите, че трябва да спазваме индустриалната си политика. Да, а, има, има политика, която индустриална, която ние провеждаме, но тя всъщност работи за Китай. Защото Китай субсидира своите производители да взимат квотите, които ние предлагаме на пазара. Тоест, според мен, по отношение на нашата политика за климата ще имаме огромни проблеми. Нека да ви кажа какво се случва в Гърция и какво ще се случи с вашите мерки. Цената на електричеството ще се вдигне, електрокомпаниите няма да могат да инвестират, хората няма да могат да си плащат сметките. Тоест, ще продължим да пускаме мръсни емисии във въздуха, а хората ще си плащат скъпо и прескъпо тези квоти. Това ли е, което искате да постигнете? Това ми е въпрос. Макевен. Um, Госпожа Макевен. Ние чуваме какво е, казват хората, че не искат да се случи, но въпросът е какво искаме да се случи. Ние сме ли за семата за търговия с емисии или не? Ние си поставихме определени цели с тази схема, хората застанаха зад нея. И ако искаме нещо да променим, трябва да направим нещо по цялата схема. Комисията е, се опитва да направи нещо, но ние непрекъснато като са, са законодатели се почваме, шикалкавим, въртим се, предлагаме изменения, компромиси и така нататък. Комисията иска да направи нещо. Нека да видим ние какво правим. Те излизат с конкретни предложения. Колегите казват, не отиваме достатъчно далече. Нашите правителствата казват, не, твърде много се прави. Някои страни членки и в съвета искат да се постигне и още повече. Но в края на краищата какъв е, каква е възможността да постигнем каквото и да било, тъй като има толкова голям а, разнобой. Едни искат да стигнем много далече, други са против схемата за търговия с емисии като цяло. Какво всъщност можем да приемем? Има страни, които изобщо не я приемат. Та, ако тези два лагера продължават да действат така, както действат, какво ще се случи с самата схема за търговия за емисии и е, политиката ни за климата? Какво ще направим? Е, ние нямаме функциониращ пазар за въглеродните емисии, много добре е да помислим по тези моменти. Намираме се в много важна позиция тук в комисията и аз лично с, абсолютно се чувствам на госпожа комисарката. Надявам се, че ще успеем да постигнем някакъв е, напредък, но съм много скептична. Знам, че а, е, в, а, е, и в комисията има много хора, които искат да а, прекратят нашата политика. В Штатите има нови надежди с втория мандат на Обама. Да видим ние докъде ще можем да стигнем. Благодаря. Grazie Presidente. Onestamente credo che la Господин Роси, аз съвсем често, честно подозирам, че госпожа комисарката не е наясно, не е добре информирана за това каква криза очаква Европа от тези мерки. Комисията в момента иска да се намесва директно в свободния пазар. Иска карт бланш да си приема такива мерки, каквито и хареса. И то даже с задна дата, което означава, че схемата за търговия с емисии няма да е пазарен инструмент от тук нататъка а европейска е, мярка за емисии. А, цената на тези мерки ще се поеме само от е, дружествата, те ще се изместят в други страни, където няма такива разпоредби. Тоест, ние, комисията в момента работи срещу ефективността на схемата за търговия с емисии. А що се отнася до пределните стойности, добре е да, да имаме е, някакви цели, но то започна да прилича вече на тези петилетни планове, което имаше в Съветския съюз. И е, смятам, че е, подобни неща не могат да се е, решават в изолация, само в Европейския съюз. Е Петър Лиза, благодаря. Няколко думи за въздухоплаването. Комисията ще излезе с законодателно предложение, което ще проучим много внимателно. Мисля, че можем да дадем положителна оценка на взетото решение, но трябва да решим колко далеч следва да отидем, какво трябва да предприемем, за да избегнем изкривяване на конкуренцията. Защо се предвижда отлагане с една година? През март ще се излезе с цифрови данни, а през септември предстои заседанието на Общото събрание на ИКАО. Тоест, отлагането би следвало да е за по-кратък период. Приветствам Другото ви предложение за отлагането на търговете, радвам се, че ще излезете и с по-точни цифрови данни. Изготвена е оценка на въздействието, разполагаме и с доклада за въглеродния пазар. И така ще можем да си изясним последиците от до изясняването на разпоредбите на директивата. Много ясно изложихте и позицията на парламента. По време на преговорите за директивата за енергийна ефективност се споразумяхме за процедура на две нива. В последствие обаче настъпиха правни осложнения. Принципно обаче Правилният подход е този, който възприехме по директивата за енергийната ефективност. Колегата Вайс Гербер ме помоли да задам въпрос от нейно име. Тя не може да присъства, тъй като трябва да е на изслушване по същата тема. Колегата се обявява за отлагането на търговете, но призовава да вземем под внимание изместването на източници на въглеродни емисии. На последно място нека кажа следното. Тук не дискутираме само е така, за да си говорим. Ако не предприемем правилните действия, мерки ще предприемат отделните държави членки. И това ще се отрази изключително неблагоприятно върху пазара. Председателят, благодаря. Приключихме първия кръг от разискванията. Що се отнася до въздухоплаването, като председател на тази комисия мога само да кажа, че трябва да приветстваме отправянето на сигнали за сключване на международно споразумение. А, можем да правим каквито си искаме предположения, но мисля, че е добре да се отправи сигнал към международните ни партньори, сигнал за това, че имаме воля да поемем в посоката, която бе предложена днес. Утре ще има брифинг във връзка с това предложение, брифинг проведен от Европейската комисия. Що се отнася до отлагането на търговете, мога да кажа следното. Докладчик съм по тази тема и следвам процедурата, която е прилагал до момента парламентът. До момента той неведнъж е призовавал комисията да предприеме действия, да си поставя амбициозни цели в тази област. Проблемите с измененията в климата няма да се справим с тях сами, трябва да си съдействаме с международните си партньори. Но ако сме разединени, ако дадем поле за приемането на 27 различни нормативни уредби в държавите членки, разходите ще са огромни. И ще се стигне до непоправими щети за цялата планета, а крайната ни цел е да намалим емисиите на въглероден диоксид. Някои от колегите, това е моето впечатление от изказванията ми, едва ли не копнеят за такова положение. Но аз не съм сред тях. Трябва да действаме поетапно. Онова, което изложи госпожа комисарят, напълно съответства и на онова, което неведнъж сме излагали като своя позиция. Госпожо комисар, ще ви дам думата за отговори. Благодаря, господин председател. Първо, няколко думи за въздухоплаването. поели ли сме по пътя на международна уредба във връзка с емисиите от въздухоплаването? Все още не, но за пръв път от много години насам имаме възможност да постигнем напредък в международен план. И това е свързано и с резултатите постигнати на 9 ноември, миналия петък. Тези резултати не бяха постигнати обаче без предварителна подготовка – В предварителния процес се включиха много хора. От много години насам имаме възможност за постигане на споразумение за регламентиране в международен план на емисиите от въздухоплаването. И трябва ли да проиграваме този шанс? Трябва ли да залагаме на промени в СТЕ от следващата пролет. Можем да заявим спрямо нашите партньори следното. Вие не одобрявате нашата схема. Но сега имаме възможност да постигнем това, което винаги сме искали да постигнем. Партньорите ни заявиха, че не одобряват схемата за търговия с емисии но в един момент заявиха, че се обявяват за регламентиране в международен мащаб. И трябва да се възползваме от това на ниво ИКАО. Трябва обаче и съвсем ясно да заявим следното. Ако от срещната страна не постигне конкретни резултати, така както обеща на срещата на ИКАО миналия петък, то тогава ще се озовем в изходното положение, а именно ще трябва да приложим действащото си законодателство. Знам, че обявихме решението си едва преди няколко часа, то бе изненадващо за вас, ще ви трябва още време за да го обмислите. Но трябва да ви кажа, че в момента разполагаме с най-големия шанс от много време насам. Престанахме да чакаме и као и Организацията от само себе си предприе действия и трябва да се възползваме от този шанс. Няма да се впускам в детайли. Ще се спра върху казаното от госпожа Корхола. Тя отъждестви отлагането на търговете с прехвърлянето на неизползвани квоти към бъдещи периоди на търгуване. Но това са, разбира се, две съвсем различни неща. Що се отнася и до процедурата на ниво парламент. Отлагането на търговете е вече предмет на официална процедура, по която работи и парламентът. А що се отнася до прехвърлянето към бъдещи периоди на търгуване, разбира се, парламентът ще участва пълноправно в процедурата по съвместно вземане на решение. Попитахте защо говорим за отлагане на търгове при положение, че целта ни е прехвърляне на квоти към бъдещи периоди. Имаме много добри основания да се опитаме да отделим двете едно от друго. Не бива да се стремим към най-доброто и така да не можем да постигнем доброто. Някои казват, защо да не приемем един единствен отличен пакет от мерки? Но нека бъдем честни. Отлагането на търговете As of 1st of January next year. следва да е само временно. От 1 януари следващата година ще престанем да наводняваме пазара. И това ще се прилага през първите години от следващия период на търгуване. И тези квоти ще бъдат заделени за по-нататък. Просто към момента трябва да спрем да пренасищаме вече пренаситения пазар. Това би бил подход, който е приложим към всички останали пазарни системи. Щом пазарът вече е пренаситен, не бива да се продължава с предлагането. И за това не би следвало да е толкова трудно от политическа гледна точка да се споразумеем за отлагането на търговете. Структурните мерки, те са обект на по-трудни решения на ниво държави членки, на ниво Европейски парламент – това е по-трудно решение, което ще бъде взето в по-дългосрочен план. Пазарът с право заявява, че иска да знае какво може да направи, когато започне следващият период на търгуване. И за това мисля, че трябва да отделим отлагането на търговете от структурните мерки. колегите ви Шимански, Кростет, Хибнер и други намекнаха, че комисията може да предприема подобни действия постоянно, че може постоянно да се намесва в функционирането на пазара но това чисто и просто не е вярно. В началото ясно заявих, че се намираме в извънредно положение, че решението ни е продиктувано от извънредните обстоятелства и Уверявам ви, че подобни действия ще се предприемат единствено при извънредни обстоятелства. Никой не подхожда към тях с лека ръка към колегата ви Крамер. Ще ви представя в писмена форма изказването си от самото начало. Тогава ясно заявих, че първо парламентът трябва да вземе решение по предложеното изменение. И едва след това то ще бъде официално прието. Някои от вас запитаха дали възнамеряваме да повишим цените. Нека ви припомня, че когато парламентът прие пакета за климата и енергетиката през 2008 година, прогнозната цена бе 30 евро. По-настоящем тя е, както каза председателят ви, 8 евро и 46 цента. Тоест възлиза почти на една четвърт от първоначалната прогнозна цена. Така че не можем да кажем, че ценообразуването не отчита кризата. Какво се опитваме да постигнем с отлагането на търговете? Опитваме се да избегнем спад в цените. И тук може да се направи връзка с директивата за енергийната ефективност. Парламентът по време на преговорите заяви, че темата трябва да се включи в директивата за енергийна ефективност. Защо? Да вземем хиляда големи дружества в Европейския съюз. Ако те започнат, както на вас ви се иска да инвестират в енергийна ефективност, какви ще бъдат непосредствените последици? Непосредствените последици ще са, че Онези, които не правят нищо, ще имат по-малки разходи. Ако някой инвестира в енергийна ефективност, то ще спаднат количествата, ще падна, ще спаднат и цените. И така квотите ще бъдат по-ефтини за онези, които не инвестират в енергийна ефективност. Но не това искаме да постигнем. Защо искахме да приемем една добра директива за енергийната ефективност? Защото я разбрахме, че тя може да е фактор за растежа и за етостта. И такъв фактор може да бъде и отлагането на търговете. Нека не се разпростирам, да се надяваме, че много бързо ще можем да поставим съответните количества в системата, ще знаем какви количества ще са засегнати от отлагането на търговете. В сряда ще излезем с доклада за въглеродния пазар, в който ще бъдат изложени всички варианти, които предлагаме. Някои от вас запитаха, защо не предложим едно единствено решение. Други пък заявиха, че трябва да се съобразим с демократичната процедура, да ви дадем възможност да обсъдите въпрос. Същото биха казали заинтересованите страни. И за това ще излезем с различни варианти. А що се отнася до структурните мерки, въпросът е сложен. Не може бързо да се вземе решение ще ви представим писмен текст, който ще бъде напълно в съзвучие с онова, което заявих през пролетта. През пролетта министрите за първи път говориха за схемата за търговия с емисии и въглеродния пазар. На съвета през април решихме да изтеглим напред във времето публикуването на доклада за въглеродния пазар. И в него ще се говори както за структурните мерки, така и за отлагането на търговете. Искрено се надявам, че осъзнавате в какво се състои основният въпрос. Въпросът е в това да запазим ролята на схемата за търговия с емисии като централен фактор в областта на действията срещу измененията в климата. Обществеността очаква от мен, от вас, от Европа да постигнем конкретни резултати. Австралия иска да работи с нас. Корея е създала своя схема. На срещата на върха Европейски съюз Китай поехме ангажимент да подпомогнем Китай при създаването на негова схема. Калифорния също предприема действия по въпроса. Преди няколко години бяхме изолирани с схемата си за търговия с емисии, а сега светът отправя поглед към Европа, прилага същите пазарни механизми като нашите. И за това нашата схема трябва да функционира но трябва да вземем предвид действително извънредните обстоятелства, при които сме поставени, изключително тежката економическа криза. Тя в никакъв случай не е за пренебрегване. Би било безотговорно от наша страна да не гарантираме функционирането на системата. Съжалявам, че толкова много се разпрострях. Въпросът е силно технически, но в крайна сметка се свежда до едно. Ще направим ли така, че схемата за търговия с емисии да функционира или не? Председателят. Благодаря, госпожо комисар, за това, че отделихте е, няколко часа, за да бъдете заедно с нас, да обсъдим тези въпроси. Е, знаем, е, че в скоро време ще разберем какво точно се съдържа в е, подготвеното предложение. Важно е при всички положения да заложим на дългосрочното развитие, на устойчивият характер на е, всичко свързано с е, опазването на климата и естествено да запазим интересите както на промишлеността, така и на потребителите, на гражданите и това, което е особено важно и от гледна точка на неправителствените организации, надежността, прогнозируемостта на всички тези действия. Надявам се, че в скоро време ще разберем съвсем точно какво се съдържа в пакета, а системата, схемата за търговия с сертификати, естествено, ще продължи да се обсъжда. Ние ще продължим не само в следващите месеци и години да обсъждаме тази тема, но и сега непосредствено по време на втория кръг от изслушването, което провеждаме днес. Благодаря ви. So, ich bitte doch alle so langsam wieder die Plätze. Председателят, моля ви, е, все пак да заемете местата си, за да продължим. Es ist wieder Ruhe eingekehrt und wir können jetzt mit dem zweiten Teil. И така продължаваме с втората част от е, нашето извънредно заседание. Тук е, в президиума виждате експертите, ще ги слушаме един след друг. А, господин е, е Дебекър също е тук. Той е от е, е, Европейската комисия и отговаря за генералната дирекция. Но започваме с е, господин Херман, който е, е изследовател, е, представлява един научен институт по приложна екология. Господин Херман, имате думата. Благодаря за поканата. Благодаря за възможността да поговорим за отлагането на търговете заедно с вас. Е, ние сме провеждали различни проучвания в нашия институт за е, предлаганото отлагане на търговете. Е, ще ви запозная с резултатите от тези изследвания през следващите 10 минути. Ще се спра на два основни теми. Днес ще говорим и за доставките, е, за излишъците, за въздействието е, на излишъците върху пазара, както и за е, така наречения карбан ликич, за изтичането на въглерод. Отлагането на търговете е само първата стъпка. Това няма да реши проблемите във връзка с намаляването на емисиите. Е, да, наистина предложението е с е, ограничен е, обхват, но е възможно да се стигне и до големи проблеми в промишлеността. Във всеки случай, за момента аз не виждам да се очертават в близко бъдеще огромни проблеми. Става дума за милион и чет... за милиард и 400 милиона. Това е всъщност основната сума, която се свързва най-вече с въздухоплаването. Това е основният източник, така да се каже, на емисии. Също времено е, стана дума за излишъка в механизма за чисто е, развитие. 230 42 трети от е, съответните е, квоти, като е, нещата са обхванати от една оценка за въздействието и на практика с свръхизлишъка се забавя намаляването на е, емисиите, което е всъщност основната ни цел е, от 2008 година насам. До 2023 година ние бихме желали да е, постигнем по-осезателен ефект, но до тогава всъщност на практика ако се приеме предлаганото отлагане на търговете, няма да има а, толкова ясно а, въздействие върху пазара и а, върху а, количествата, нивата на емисиите. Във всеки случай хората ще очакват а, повишаване на а, цените, повишаване на разходите, което е, е ще се отрази негативно. Отлагането е, е, би трябвало да се свързва и с съответните коефициенти за намаляване на емисиите, така че да не изпускаме от очи основната цел. Съмнявам се, че ще е, постигнем всичко това, за което е, мечтаем от 10 години насам. Е, а що се отнася до европейската схема за търговия, мисля, че би трябвало много и ясно да разграничаваме консервативните елементи в тази система за търговия с квоти и да си дадем сметка, че има и не толкова консервативни държави, които са се включили към нашата система за търговия с емисии, като Норвегия, като Исландия. А Австралия също е на път да възприеме същата система, т.е. да се свържи с нас. Говорихме вече за цените. 30 евро бе първоначалната цима, а в момента тя намалява. Четири пъти по-малко. Всичко това естествено се свързва и с съответните инсталации за съхраняване на въглерод, с компенсационни механизми за цените на електроенергията и това, което комисията на практика предлага, това отлагане на, и прехвърляне към бъдещи а, периоди, а, би могло а, при една стройна система да доведе до намаляване на нивата на емисии, без да повиши непременно цените тъй като в момента цената е твърде ниска. На практика е, ниска е и интензивността на действията. В заключение ще кажа, че отлагането е важна стъпка, би трябвало обаче да се съпровожда с структурни мерки и е, цялата система от мерки да обхване е, системата за търговия с емисии и механизма за чисто развитие. Не очакваме отрицателен резултат. А сега ще дам думата на Хелен Брей, която е консултант, съветник по политиката за опасване на климата на Шел. Имате думата. Благодаря. Добър ден. Благодаря за поканата на вашето изслушване. Нека да започна с това, че вашата комисия и парламента изпраща един много положителен сигнал, свързан с предложението за отлагане на търговете и е, изобщо за преразглеждането на схемата за търговия за емисии след 2020. Ние в Европа, в Шел, продължаваме да работим по добива на природен газ и, път и нефт. Работим също и с, е, за производството на химикали. Нашия център за наручно-развойна дейност работи и по е, нови технологии, включително той се намира в е, Холандия, включително по установки за съхраняване на въглероден диосид. Ние сме е, компания, която работи за интензивно за економисване на енергия. Освен това, разработваме ниско въглеродни технологии, за да се посрещне търсенето, повишеното търсене на енергийни източници в е, света. Какво правим ние в подкрепа за схемата за търговия за емисии и инициативите за оставане на подобни производства в Европа? Също така ще изложим съображения за това какви мерки трябва да бъдат предприяти. Нашата политика се базира на принципи, като примерно намаляване на емисиите от точкови източници. Също така е необходимо да има и цена за подобни емисии. Според нас има пет основни ползи от една схема за търговия с емисии. Първо, че се намаляват емисиите и има резултати за околната среда, т.е. страните е, действат. Освен това, се търси е, намаляване на цените и на емисиите и това е най-ефтиния начин да се постигне това намаляване. Освен това се развиват нови технологии, като е, възобновяеми енергийни източници и е, системи за съхраняване и задържане на въглерода. Също така се намаляват и разходите за потребителите. И с използването на международни квоти се дава стимул и за инвестиции и прехвърляне на технологии в развитите страни. По тези причини ние продължаваме да подкрепяме схемата за търговия с емисии и смятаме, че тя трябва да бъде укрепена. Тя се имитира или възпроизвежда в много части в света. Америка, Япония, Нова Зеландия, Австралия, Южна Корея, Казахстан, Бразилия ще възприемат скоро подобни схеми, което означава, че подхода се разпространява на световно ниво. Ние е, имаме отношение към енергоемките производства, затова за нас е много важен и процеса на изнасяне на високо емисионните производства извън определени страни. Ние считаме, че е, с подобни предложения нашия бизнес ще има възможност да се пригоди, но ще има и възможност да се изнасят производства. Като цяло, ние имаме за цел да инвестираме в енергийно ефективни производства. Ние в Европа в момента нашите установки са най-енергийно ефективни. За бъдещето след 2020 година въглеродния пазар има много важна роля за стимулиране на инвестициите на компаниите в нисковъглеродни производства. Трябва да има стабилна и ясна политическа рамка до 2020, включително с целите за намаляване на парниковите гази, газове. А най-ефективно намаляване ще се получи през схемата за търговия за емисии. Тя трябва да бъде укрепено дългосрочно, като се отложат тези 1 милиард квоти. А за да се стимулира системата, трябва да има и възможности за заделяне на резерви. Така ще се постигнат и целите за намаляване на парниковите газове и ще се даде възможност производителите да въведат ниско въглеродни технологии. В момента схемата е основен стимулатор за намаляване на емисиите и защо е важно да бъде подкрепена или засилена тази схема в момента. В момента цената, ниската цена на квотите, като че ли не е времена. Тя, тя, тези цени отразяват едно развитие в економиката, което е постоянно. Затова схемата едва ли ще бъде основно ръководещ е, елемент в намаляване на емисиите. В случая се отделят и квоти заделени за нови участници в индустрията, които всъщност в момента не се появяват в контекст на криза. Всички тези неща всъщност противоречат на основната идея на схемата да се въведе, да бъде тя стимул за нисковъглеродна економика. В момента много дружества се преценяват, че не е сега момента да се действа. Съществува страх от завишените цени на електричеството също така. Но ценообразуването при електричеството е много сложно и трябва да се отчитат много фактори, включително и националната цена на едро. Тя е варирала от 34 до 76 на мегаватт часа в Европа. Така че цената от, най- от най-ефтината тарифа до най-скъпата е практически двойна. Така че, от друга страна, цената на квотите е само един малък елемент от ценообразуването на цената на енергетиката. А в момента кризата с квотите е породена от изключителни економически обстоятелства и през 2008 година това не можеше да бъде предвидено. Затова смятаме, че трябва спешно да се приемат мерки, за да се запази репутацията на системата и да се даде възможност на комисията да предприеме в последствие структурни мерки. До 2030 година би следвало трябва да има е, цел за намаляване на газовете, на парвениковите газове. Трябва да се изчистат е, целите, да няма противоречия. И е, схемата за търговия за емисии трябва да бъде основния лост за намаляване на емисиите в индустрията. Също така трябва да се създадат мерки за защита на конкурентоспособността на економиката и да не се допуска изнасяне на производството. Тоест, необходими са краткосрочни действия под е, формата на отлагане на търговата, защото това ще изпрати един силен, ясен политически сигнал. Също така не, няма, ня, ня, не, не би следвало да се предприемат разпокъсани мерки. Председателят благодаря. Следващият ни оратор е Петър Бочек, директор по въпросите на енергетиката, здравеопазването, сигурността и околната среда към Европейския съвет на химическата промишленост. Благодаря, господин председател. Благодаря ви за отправената към мен покана. Говоря не само от името на Европейския съвет на химическата промишленост, говоря и от името на Асоциацията на организациите на енергоемките отрасли, на производителите на стъкло, стомана, цимент и редица други отрасли – всички те са силно загрижени по повод предложението на комисията. Защо сме загрижени? Защото става дума за енергоемки производства, които произвеждат потребителски стоки. Не може да се произвеждат потребителски стоки без енергия. И за това сме загрижени, защото за нас е важна цената, важна и е предвидимостта. Как всички заедно можем да осъществим преход към ниско въглеродна економика в световен мащаб до 2050 година, по един справедлив начин. Нека постигнем този преход при възможно най-низките разходи и възможно най-ефективно. Основната цел на схемата за търговия с емисии е да се намалят емисиите. Т.е. тя е неотменима част от стратегията Европа до 2020. Стратегията, извинете, Европа 2020-2020, намаляване на емисиите с 20%, увеличаване на енергийната ефективност с 20% и увеличаване на дела на възобновяемите енергии в общия енергиен баланс с 20%. Схемата за търговия с емисии обхваща емисиите от промишлеността. Тя не обхваща емисиите от домакинствата и от транспорта. Към момента отраслите по схемата за търговия с емисии ще могат да намалят емисиите си на парникови газове поне с 20% до 2020 година. Ще ви дам за пример химическата промишленост. Тя постига много добри резултати в посока към тази цел. В сравнение с 1990 година ще можем да намалим емисиите си с 50 до 60%. И като се има предвид това, разочароващо е, че тези постижения бяха неутрализирани от увеличаващите се емисии в други отрасли. Това не означава, че онези, които постигат резултати във връзка с намаляването на емисиите, трябва да бъдат санкционирани с по-високи цени. Така те ще се превърнат в жертви на собствения си успех. Нека припомним също, че схемата за търговия с емисии не е единственият, не е основният инструмент за насърчаването на инвестиции в новаторски нисковъглеродни технологии. В повечето страни тези инвестиции се стимулират от преференциалните тарифи, които гарантират възвръщаемост върху инвестициите. Тези тарифи се квалифицират като субсидии, но разходите за тях се понасят в крайна сметка от ползващите енергия под формата на по-високи сметки. Според нас много от енергоспестяванията бяха насърчени от ценообразуването. Към момента нашите дружества заплащат до пет пъти по-високи цени за доставките на газ в сравнение с американските ни колеги. Така че наистина имат стимул да реализират енергоспестяване и да прилагат енергийната ефективност. Факта, че други отрасли не намаляват емисиите си, напротив, дори ги увеличават, би могло да неутрализира нашите постижения. Но въздействието върху въглеродните цени няма да реши проблема. Схемата за търговия с емисии не насърчава инвестициите във възобновяеми енергийни източници, прехвърлянето към бъдещи периоди, отлагането на търговете също няма да допринесат за това. Не е ясно как прехвърлянето към бъдещи периоди и отлагането на търговете ще доведат до по-нататъчно понижаване на въглеродните емисии. Може би това не е и намерението на комисията. Може би намерението на комисията е да се установи управление с по-високи приходи. Но дори и тук следва да си зададем въпроса дали предложението е подходящо. Интересни са Извинете, би било интересно да разгледаме и кои заинтересовани страни подкрепят отлагането на търговете. Схемата за търговия с емисии е основен механизъм за намаляване на емисиите. Не разбираме защо тя трябва да се превърне в механизъм, който да измести други механизми и инструменти. Ако последваме предложението на комисията, ще се стигне до свръхосложнение. Трябва да се запитаме и какво се цели по отношение на въглеродните цени – Увеличаването на въглеродните цени няма да гарантира инвестиции в ниско въглеродни технологии, особено като се има предвид кризата. Само през септември в Европа бяха съкратени около 170 000 работни места. Месечно се съкръщават работни места от порядъка на около 100 000. И ако повишим цените на енергията, как ще насърчим тогава инвестициите? Производителите на електроенергия могат да прехвърлят тези разходи. И така ние ще се окажем в неизгодна ситуация, а онези, които залагат на технологии с високи емисии, ще се окажат в по-изгодно положение, защото ще могат да прехвърлят разходите. И в крайна сметка няма да е изгодно да се инвестира в нисковъглеродни технологии. В миналото производителите на електроенергия реализираха значителни извънредни печалби, но инвестираха ли ги в екологосъобразни нисковъглеродни технологии? Няма гаранция, че ще бъдат извършени подобни инвестиции, но имаме гаранция, че ще се повишат цените на енергията. Да обобщим. Предвижда се прехвърляне на финансиране от потребителите на енергията, в това число от домакинствата към държави, към субекти, които имат определени интереси. Ще се стигне ли до повече приходи към държавните бюджети? Съмняваме се, защото инфлацията ще доведе до спад в стопанската дейност. Ще се стигне до двойна рецесия. Към момента трябва да избегнем всякакви мерки, които водят до трайно установяване на рецесията вместо такива мерки се нуждаем от альтернатива. Колегата ви Мак Еван се запита какво предлагате, ако не приемате предложението на комисията. Знаем, че схемата за търговия с емисии не е идеална, но не сега е моментът да се осъществява намеса в нея. До 2020 година не бива да се осъществява такава намеса трябва да обърнем поглед към четвъртия период на търгуване и да си извлечем съответните полуки. Виждаме какво става по света в Китай, в Калифорния, в Австралия. Те вече са се получили от нашите грешки и ще създадат схеми съвършенно различни от европейската. Трябва да доближим позициите си, да се учим един от друг – ние ще изиграем активна роля при трансформирането на схемата и при прехода към следващия период. Той трябва да е прозрачен, ефективен и да е свързан с максимално ниски разходи. Благодаря на господин Бочек, представител на Европейския съвет на химическата промишленост. И на последно място но не и по значение, е и последният ни оратор, представителя на Международната асоциация за търговия с емисии. Ще му дам думата, след това ще дам думата на генералния директор от комисията. Господин Фористър. Благодаря. Благодаря за поканата и за възможността да представя нашите виждания Важно е, естествено, мнението на 150 фирми, защото те са представени в тази асоциация. Предприятия, фирми, които търгуват с сертификати за емисии. Също времено една голяма част от търговията е свързана и с работата на адвокати, на изобщо на юристи, така че всичко това оживява на практика механизма те на пазара. Ние наистина вярваме, че е, схемата за търговия с емисии е изключително важна за екологичната политика, за намаляване на емисиите от въглероден двокис. 106 мили милиарда, 126 милиарда бяха само бяха реализирани в рамките на тази схема. 126 милиарда бе цената на сделките, сключени в рамките на СТЕ. Това е възможно най-ефективният път за постигане на нашите цели за намаляване на вредните емисии. Също времено ние е, трябва да гарантираме постигането на целите, естествено, е, с е, допълнителни мерки. Е, също времено е, схемата е, стимулира творчеството, креативността на е, бизнеса в рамките на е, действията му на пазара. Има понякога битки, има понякога проблеми. А, основните ни проблеми са свързани най-вече с това как да привлечем останалите към а, нашата система в рамките на Европейския съюз. А, а, но ето, че Австралия вече проявява известен а, на склонност да се присъедини към нас. Виждаме, че Китай и Калифорния също се подготвят за включване към система за търговия с емисии и ние се надяваме, че това ще оживи европейския пазар в бъдеще. При всички положения ние бяхме инициаторите, ние бяхме пионерите и прокарахме, така да се каже, този основен път за намаляване на въглеродните емисии. Да видим как ще се развият нещата в бъдеще. Аз съм оптимист. Нека да се спрем и на механизма за чисто развитие. Около 4000 е, са а, е, а, е, участниците в този механизъм а, в целия свят. Много важно е, естествено, за всички специалисти, за всички работещи в този сектор, в целия свят, как ще се развива по-нататък този механизъм. Китай казвате вие, е най-големият е, е, победител и най-печелившата страна в този случай, но е, моите колеги вече говориха за това. Ние се надяваме, че след периода на економическа рецесия всъщност нещата ще се променят. Естествено, че има повече проблеми в момента и по време на економическата рецесия някои сектори в економиката и най-вече гражданите, потребителите страда. Но ние би трябвало да мислим в дългосрочен аспект за развитието на цените на всички мерки, свързани с намаляване на емисиите. Имам предвид не само изграждането на инсталации за съхраняване и на въглерод, имам предвид и много други съпътстващи мерки. Вярваме във всеки случай, че е, нещата е, биха могли да доведат до успех единствено ако се е, свържат с дългосрочни структурни мерки. И така ще се получи желаният то равновесие между предлагане и търсене поставям акцента от името на моята организация най-вече върху структурните мерки. Това е ключовият момент, който ще направи системата за търговия с емисии предвидима. И участниците в нея ще могат да се подготвят за това, което предстои. През е, този месец на 15 е, комисията ще представи е, конкретното предложение и ние ще трябва да реагираме бързо, да адаптираме да се адаптираме към новата ситуация. Необходими са естествено повече опции за структурна реформа. Ние вярваме, че една единствена възможност или едно единствено предложение, върху което ще се съсредоточи комисията, не би било толкова благоприятно. По-добре би било да се предложат няколко варианта, които да се обсъдят с комисията и да се подготви след това един преглед на състоянието. Така че е, след един междинен преглед на постигнатото да се е, вземат решенията е, за дългосрочен период. Естествено, че в рамките на една реформа са необходими структури, структурни мерки и доверие в краткосрочен аспект във всеки случай е важно да се поемат съответните задължения, но комисията ще бъде основният е, играч, е, който ще е, контролира прилагането на механизма, спазването на поетите ангажименти, но за да има доверие, естествено трябва е, да има възможност за обсъждане и за подготовка. Комисията би трябвало да отчита и тези аспекти. И аз се надявам, че тя го прави. Аз участвах в е, подготовката на е, и написването на програмата за търговия с емисиите в Великобритания. Сладното ни правило е колкото е възможно по-малки промени. Само в минимален и размер и при изключителни случаи. Защото по-съществените и чести промени на практика подкопават доверието и разколебават участниците на пазара. Благодаря ви. Следващият оратор от името на комисията. Няколко е, коментара. Първо, мисля, че ние всички сме съгласни, че схемата за търговия за емисии функционира и функционира по-добре, отколкото правиш това в миналото. А там, където има проблеми, проблема е, че не се изпраща достатъчно ясен сигнал към пазара за инвестиции в нисковъглеродни технологии. И съществува един обективен а, параметр – Цените на квотите върват, вървяха надолу и за първ път виждаме, че в момента а, започват да се правят инвестиции в а, въглишни централи. А, започва, до миналата година всъщност потреблението на въглеща за производство на електроенергия намаляваше, сега започва да се увеличава и смятаме, че това може да се преодолее именно с схемата за търговия на емисии. Второ коментар към колегата Бочек. Създаването на работни места е, е много е, важно за е, сектори, примерно като производство на цимент и други, които са енергоемки. Но ние не считаме, че в тези сектори в момента има за увеличаваща се безработица, напротив. А идеята, че цените на енергетиката в Европа се повишават заради пазара на въглерода е неправилна. Те се повишават поради много други фактори, примерно дори и добива на шистов газ в Штатите. Ние ще покажем това с нашата оценка на въздействието. Конкурентоспособността в момента не е проблем и няма да е проблем дори ако се повишат цените на въглерода. Още една бележка – а именно, предложението на Комисията за отлагането на търгове не засяга излишъка на квотите, които са се натрупали в частното промишленост. Ние а, предлагаме отлагане на квотите, които се дават на търг, т.е. те са свързани с публичните власти. Не става дума за безплатните квоти, които се отпускат на промишлеността. Ние знаем, че в това отношение, особено в частните производители, са се натрупали много квоти. И когато се повишат цените, те ще имат, ще получат съответно по-високи цени за своите спестени квоти, така че няма да бъдат нарушени интересите. им. Още едно съобщение след думите на госпожа Гард днес в 20 часа ще бъдат оповестени е, количествата, които комисията предлага да бъдат отложени. На уебсайта на комисията ще се появят тези цифри днес в 20 часа. Те ще бъдат публично оповестени на сайта. Благодаря. <laughs> Благодаря на представителя на комисията за добрите новини. Сега ще пристъпим към разискванията. За изказване са се записали няколко колеги. Първият от тях е Бас Айкхаут. Благодаря, господин председател. Имам въпрос към господин Бочек и господин Херман. Вие казахте, че в момента цените се основават на спекула. Аз искам да получа ясен и лесен отговор. А какво ще се случи с тази цена, която според вас сега е спекулативна? Какво ще се случи, ако не се приеме предложението за отлагане на търгуването? Какво очаквате да се случи? Много хора се оплакват, компаниите се оплакват от завишаването на цените. Та ми е интересно да ми кажете какво смятате, ако ще се случи, ако не приемем предложението. Второ, структурните мерки. Безспорно, имаме нужда от структурни мерки, но какво според вас дава най-ясен сигнал на пазарите от структурните мерки? Кое според вас е най-добрата опция, която от предлагането от комисията? Господин Бочек, благодаря, че се изказвате от името на енергоемките индустрии. Може би ще можете да отговорите а, какво ще прави е, циментовата индустрия и е, стоманената индустрия, които се огояват, така да се каже, от спестените си е, е, квоти? Те са най-големите играчи на този пазар. Второ, вие сте за дългосрочни цели, казвате. Обаче дългосрочните цели далеч не се постигат с достатъчно е, разходосъобразни методи. Знаете, че около 25% трябва да са намаленията до 2020 година, за да има достатъчно разходосъобразност. Как предлагате да се получи това? Освен това, от пътните карти, примерно за хартияната индустрия, вие се изказахте и от тяхно име, сме наясно, че те имат нужда от е, изключително нови технологии, революционни технологии, за да постигнат тези намаления. Само, че тези революционни технологии се придобиват с пари, а в настоящите економически условия и кризата и с предложенията за отлагане на търгове, няма да има много пари за нови технологии, за да се постигнат дългосрочно намаление. Какво бихте казали? И четвърто като искате толкова много твърди, солидни политики и не искате да има никакво пригаждане в системата, искате тя да си остане такава, каквато е, тогава е, сигурно ще се съгласите с мен, че трябва да се преразгледа списъка за потенциалното изнасяне на високовалегродни производства. Там беше заложена цената от 30 евро и а, сега може би трябва да се изготви нов списък, нов списък, като се отчете реалната цена на въглерода и новите играчи е, Швейцария, Южна Корея и много други. Мисля, че вие е, също бихте се съгласили, че има нужда от е, един нов списък, защото и политиката за предотвратяване на изнасяне на високо въглеродните производства трябва да се преосмисли. Eh, hvala lepa. Politični cilj ETS je zmanjšanje emisij. Politični cilj ni poseganje v tržne механизме in долочане праве цене углика. Политическата цел е не да се контролират пазарните механизми, не да се постанови правилната цена на въглерода. Ценообразуването се извършва от пазара – Имам въпрос към госпожа Брей, представителката на Шел. Изказването ви беше добро, но това бе едно политическо изказване. Не направихте изложение по същество. Господин Бочек пък ни даде конкретни данни, конкретна информация. Обясни ни защо е загрижен във връзка с предложението за отлагането на търговете. Той заяви, че то само прехвърля разходите към други субекти, например към домакинствата. Въпросът ми към представителката на Shell е, ако се приеме предложението за отлагането на търговете, в какъв размер ще намалите емисиите си? Второ, как предложението за отлагането на търговете ще се отрази върху финансовите ви показатели. Как ще се отрази това върху Шел в финансово отношение? Госпожа Хипнер. Много внимателно изслушах господин Херман. И имам няколко въпроса към него. Първо, казахте, че трябва да се регулира излишъкът. Как точно си представяте това в техническо отношение? Заявихте също така, че онези дружества, които инвестират във възобновяеми енергийни източници, са потърпевши. Какво точно имахте предвид с това? Казахте, че е вероятно и да не се постигнат целите, предвидени за периода до 2020 година. Предложихте по-амбициозни цели. В какви срокове смятате, че трябва да се постигнат те? Следващият оратор, госпожа Корхол. Въпросът ми е към господин Вил Пике, но нека първо попитам каква е крайната ни цел. Да намалим емисиите или да защитим един от инструментите си за борба с измененията в климата. Аз съм за намаляването на емисиите, но не знам защо тази цел трябва да се постига при толкова високи разходи. Защо трябва да се прилага подход, който да води до загуба на конкурентоспособност? Най-големият враг на схемата за търговия с емисии е самата Европейска комисия. Тя не вярва в схемата за търговия с емисии като пазарен механизъм. Защо? Защото в продължение на години предвижда дублиращи се мерки в областта на климата, които си противоречат. Например, целта за възобновяемите енергийни източници – и субсидиите възпрепятстват естественото развитие на въглеродния пазар. Трудно ми е да разбера как предложението за отлагане на търговете за прехвърляне към следващи периоди ще доведе до бързо намаляване на емисиите. Може би не това е целта. Може би целта е правителствата да реализират приходи от тръжната разпродажба на квоти. Няма гаранции, че правителствата ще инвестират в нисковъглеродни технологии производителите на електроенергия ще трябва да заплащат повече за емисионни квоти, така ще имат по-малко средства за инвестиции в нисковъглеродни технологии и ще прехвърлят разходите към потребителите. Въпросът ми е следният. Защо според вас настоящата ситуация е доказателство за криза на схемата за търговия с емисии? Ако можем да постигнем ниско въглеродна економика чрез енергийна ефективност и възобновяема енергия, то тогава цената на квотите така или иначе ще стигне нула. Няма да има нужда от квоти. Крис Дейвис. Целта на днешното изслушване е да разгледаме дългосрочните перспективи за схемата за търговия с емисии. Поне за това говорихме през по-голямата част от времето. И явно скептично се подхожда тук към необходимостта за действия срещу глобалното затопляне. Поне това е впечатлението ми от изказванията. И трябва ли да чакаме до края на следващата година, когато ще се публикува докладът на Междуправителствената експертна група за измененията в климата? Може би ще се промени политическият климат. Ще осъзнаем в по-голяма степен, че трябва да предприемем действия от спешен порядък и сериозно да се замислим за бъдещето. Ще наблегна най-вече върху отлагането на търговете. Въпросът ми към експертите е какво предвиждат те, какви според тях ще са последиците от предложението на комисията за цената на въглерода – Какви ще са последиците, ако не се отложат търговете? Представители на правителства са заявявали пред мен, че не харесват предложението за отлагане на търговете, но още по-малко харесват и предложението за неотлагане, тъй като то ще има много тежки последици. И още един въпрос. Може би експертите могат да добавят нещо към това, което ще кажа или да ме поправят. Често се казва, че схемата за търговия с емисия е пазарен механизъм и че не бива да се месим в нея. Но има излишък от квоти, който ще доведе до понижаване на цените за много години напред. Ще ви дам за пример един автомобилопроизводител, който през 2008 е произвеждал по 1000 коли на ден – след това е настъпил спад на пазара, но той е продължил да произвежда по хиляда коли на ден. И в крайна сметка не е могъл да ги продаде. Трябвало е да ги държи на паркинг. И така до 2013-2014 година има застой. Тогава обаче настъпва подем на пазара и този производител може да реализира продукцията си, но само новата си продукция. Не може да реализира онези коли, които е произвел до момента, тъй като те вече са устарели. И същото въжи и за схемата за търговия с емисии. Нека престанем да произвеждаме образно казано коли, т.е. да продаваме квоти, докато не се уравновеси системата. Благодаря на експерта ни по автомобилостроене, господин Крис Дейвис. Какво ще бъде въздействието? Това е въпросът всъщност, който ни интересува. Е, отнасям този въпрос отново и към комисията, и към нашите експерти. Познаваме проблемите в схемата за търговия и как е, смятате, че е най-добре да процедираме по отношение на а, е, чистите технологии? Какво точно се предприема в рамките на другите ни големи партньори в САЩ, е, в Китай? Знаете, че са доста по-скептични и издържани. Какво ще се случи, ако ние в момента решим да не действаме. Да, е, НП непрекъснато говори за това, че е, ще има неблагоприятно въздействие върху бизнеса, е, върху промишлеността и така нататък. Но бизнесът не е единственото. И в Обединеното кралство, в крайна сметка, и в рамките на бизнеса има хора, които желаят да инвестират все още, макар и в скромна малка степен, в чистите нисковъглеродни технологии. Въпросът е обаче какво ще се случи, ако решим да не инвестираме, да не действаме, да не правим нищо. Как ще намалим емисиите, които са всъщност основната ни грижа? Благодаря на Линда Мак Еван. Господин Херман, вие говорихте за механизма за чисто развитие, е, CDM, CDM. две основни посоки очертахте. Какво ще се случи, колко дълго би трябвало да продължаваме с действията, които желаем да предприемем. Господин Бочек, вие говорите за зелена економика. Аз лично не използвам това понятие. Смятам, че това понятие не ни води към целта, по същия начин, както и така наречените кафяви индустрии не ни водят към целта, но вие специално подчертахте какво ще бъде въздействието върху стоманодобива, върху други кафяви индустрии. Сега, когато говорим за така наречения карбон ликич, ще ви кажа, че преди 20 дни посетих едно предприятие, стана дума там за това, че най-вече телекомуникационните предприятия ще пострадат е, във връзка с това производство, изнасяне на производството извън Европа. И че е, именно те са застрашени най-вече от е, тази тенденция, която ние особено наричаме карбон че изтичане на въглерод. Е, Въпрос е, е кои ще спечелят най-много? Тези, които имат, така да се каже, най-силни и е, хитри юристи и които им дават най-ясните, е, най- най-подходящите съвети за момента, които ще се изплъзнат, тъй да се каже, от е, задълженията във връзка с намаляване на емисиите и нисковъглеродните технологии, които би трябвало да се въвеждат а, как на практика, е, отнасям въпроса към господин е, е, Форестър, ще се отразят мерките и върху тези, които са застрашени от изнасяне на производството и върху тези, които смятаме, че са по-стабилни и не са застрашени каква е вашата оценка? Сега отнасям въпроса към, е, най-вече към господин Форестър, но и към всички останали е, експерти. Какво ще бъде въздействието на един отказ от е, отлагането на търгуване с емисии и смятате ли, че трябва златното ни правило, за което аз винаги съм се застъпвал, да бъде формулирано така, че а, трябва а, еднократно действие да се предприеме, но а, в крайна сметка да се създаде една стабилна, а, добра а, база за развитие на всички индустрии, имам но също и е, на, за домакинства, за граждани и така нататък. Когато говорим за промишленост, трябва да кажа, че аз мисля не само за тежката промишленост, да кажем за металургия, стоманодобив и така нататък, но и за всички останали, които също са важни. Така че на нас ни трябва едно решение, което в крайна сметка да ни отведе към целта. И е, когато говорим за целта, тя трябва да бъде от полза за всички участници, за всички страни. И така, ще помоля е, експертите сега да вземат е, думата и да отговарят на въпросите, да кажат е, какви са техните прогнози. И много ви моля, спазвайте регламента, тъй като в 18 часа точно трябва да приключим. Във връзка с това, какво ще направи Шел? Бих искала да кажа, че Енергийната ефективност естествено е нашата основно, нашият основен приоритет. Но но от критично значение, е, е, от изключително голямо значение е и проблемът свързан с изнасяне на производствата. Много важно е естествено да се въвеждат е, нови технологии, да се използват всички е, съвремени и механизми, които са на наше разположение, за да намаляваме емисиите. Много важно е, естествено, да е, анализираме много точно всички сигнали, които говорят, да кажем, за покачване на цените и да мислим не само за промишлеността. Политическият сигнал в момента е много, много важен и той е, би трябвало да бъде в е, полза на една дългосрочна структура. Е, естествено, стабилност, е, правдоподобност на схемата, доверие в схемата, това е основният е, момент, е, но трябва да имаме предвид и променената ситуация от 2008. Благодаря. Аз ще продължа на английски. Благодаря за въпросите. Много съм впечатлен от това колко дълбоко разбиране показва вашата комисия по всички теми. Аз не съм за е, зелената економика сама за себе си, за дискриминиране на различни отрасли на производството, но всички, които се застъпват за така наречената зелена економика, трябва да са наясно, че тя трябва да се базира на реалната такава. Тоест, ние трябва да изградим, да подкрепим съответните отрасли в тяхните реформи. Действително, има дружества, които са си оставили немалко резерви от квоти и в близко бъдеще ще се чувстват съвсем спокойни заради тези резерви. Но има и много дружества, които са получили много пари от безплатните квоти, отпуснати им в миналото благодарение на кризата в економиката. Така че не може да се каже, че ето този сектор е много добре подплатен и няма нужда нищо да прави за бъдещето. Има действително и спекуланти, и, включително и с заделените квоти. Смятам, че в край на краищата всичко се свежда до решението на компаниите. Ето Shell има един подход, други компании имат друг. Въпросът е каква е цената, която би стимулирала създаването, да речем, на инсталации за улавяне и съхраняване на въглерода. в края на краищата това, което е ясно, е, че предложената от комисията на МЕСА – както се пояснява пред нас, означава е, и води след себе си и повишаване на разходите за економиката, съответно на цените за домакинствата. А ние е, сме отговорни и смятаме, че трябва да се изпраща съответния правилен сигнал. За момента Европа е единствената страна, в която налага цени на е, въглеродните си емисии, за разлика от всичките си конкуренти. А, какво е най-добро като съотношение разходи и резултати? Аз смятам, че има още много да се работи по тази тема за да се постигнат целите до, които, за намаляване на емисии до 2020. Важно е да се спази тази гранична стойност. А къде искате да, какво искате да се получи като цена на въглерода, вече а, е въпрос на това да се определи целта и целта да се постигне по, с максимално ниска цена. Има технологии, включително и в химическата индустрия, където бихме искали да се е, въведе енергийна ефективност и е, е добре за това да има и обществени е, пари. Става дума за научни изследвания, за иновации. Това са част от обща политика и ние участваме в нея. А схемата за търговия за емисии – не следва да създава, да донася приходи за сметка на развитието на европейската економика. Мисля, че с това ще приключа моето изказване. Благодаря. Е, списъка за производствата, които се изнасят с чужбина. Да, безспорно, той ще бъде е, намален. Мисля, че 2015 година ще бъде увестен, Доколкото знам, работи се по въпроса, комисията преразглежда параметрите, но не може да се твърди, че понеже списъка е изготвен на цена 35 евро, а сега цената 8, е трябва да се спре. Но в края на кращата в момента е, сме във времена на огромна економическа рецесия. Не бе възможно да се предвидат тези неща тогава. Не можеше и за по тази причина не могат да се правят такива сравнения. Благодаря, господин Форестър. Аз ще отговаря на господин Крис Дейвис за това какви са, биха били последиците. Последиците, ако не се извърши отлагане на търгуването. А, пазарът очаква нещо да се направи и е, всъщност в момента като че ли говориме само за това до каква степен, какви ще са количествата. А ако нищо не се направи, вече ще има сериозна реакция на пазара, защото е, пазара в края на краищата очаква, пазара очаква, че нещо ще се направи. Второ, дори да се приеме е, мярката за отлагане на търгуването, пазара ще приеме тази мярка, както каза госпожа комисара, и като съвремен елементарна, временна. Е, в края на кращата много предприятия предпочитат да си заделят емисиите за бъдещето. И е, не, нямат за цел да излизат с допълнителни квоти на пазара. Затова е и толкова важно да има дългосрочно реформи. Затова говорим ние за структурните реформи. Назряло е времето за една много радикална промяна. А междувременно дънокоплатеца би трябвало да се изкаже за това как да се преразгледа системата, за да носи тя по-добри доходи от гледна точка на цените. Още нещо, един важен елемент, не бива да забравяме и за него, а именно а, какво друго би могло да бъде загубено във връзка с въпроса за последиците. А, става дума тук и за репутацията на Европа и на схемата й. В края на кращата тази схема беше един блестящ пример. И проблема трябва да се реши, иначе отличната репутация на схемата ще бъде замъглена. И отново да се върна на въпроса за златното правило. Смятам, че е много важно за всеки, който има отношение към пазара, трябва да се разбере, че ако се вземат подобни мерки, те са много редки. Те не могат да бъдат регулярни. А структурните реформи, които се приемат, също а, не се правят и не следва да се правят а, рутинно, а следва да се правят много рядко. Може ли да получа пояснения? Вие казвате, че цените ще паднат още повече, ако се отложат търговете, така ли? Тоест, смят... ако нищо не се направи, т.е. смятате, че ако ги отложим, ще се вдигнат цените, така ли? Не смятам, че ще се вдигнат съществено. Може би съвсем малко ще има промяна в цените, но пазарът в момента се интересува много повече от дългосрочните структурни промени. Това ще има отношение. Краткосрочните мерки не водят до промяна на цените. Господин Херман, благодаря за отправения ми въпрос. Ние използвахме един прост модел в е, проучването и 7 евро е цената за 2013, ако нищо не се направи, а ако 1,2 билиона се отложат, цената ще е 10 евро. Така че до 2020 така или иначе на пазара ще, останат, ще остане излишък от емисии. Тук се изказа безпокойство, че ще се увеличат цените на електричеството и е, се твърдеше, че може би правителствата търсят за допълнит, допълнителни доходи. Е, ние смятаме, че е, цената 50 евро на едро на електричеството в Централна Европа ще се повиши може би с 2%, т.е. не е огромен ефекта. Какви структурни мерки ще се е, предложат? Най-добре е намаляване на емисии, ако търсите 2,6% за съхраняване до 2050 Какво би било предложението? да и има комбинация от изваждане на емисии от квоти на пазара – и също завишаване на целите за 2020-2030. Не бих давал конкретни цифри, но смятам, че това е, е микса от мерки. Кои компании биха имали проблем с ниски цени на въглерода? Обикновено газовите централи, те не биха могли да бъдат е, конкурентно способни спрямо въглишните такива. А, тези централи са много нови в Обединеното кралство, в е, Холандия. Там те, Австрия 55 до 90% ефективно, те не могат да се конкурират с е, въглишните централи. И накрая за механизма за чисто развитие, не виждам какво е неговото бъдеще. Опасността е, че ако пристъпим към линейно намаляване на квотите и е, запълним е, квотите с е, квоти от механизма за чисто развитие, ще трябва да се плати много скъпо, т.е. не предлагаме да се вземат квоти от механизма за чисто развитие. Благодаря на господин Херман. Ще дам думата на господин Йос Дебеке, за да отговори на поставените му въпроси. Благодаря, господин председател. Исках да отговоря на допускането на госпожа Корхола. Тя каза, че комисията е най-големият враг на схемата за търговия с емисии. Политиката ни в областта на енергийната ефективност води до намаляване на емисиите. Когато приехме пакета за климата и енергетиката, възприехме цели за намаляване на емисиите и за енергийна ефективност едновременно. Тогава тези две цели бяха съгласувани. Заявихме, че те трябва да бъдат съгласувани по-нататък в времето осъзнаваме, че и двете политики водят към една и съща цел. Схемата за търговия с емисии е основен фактор за постигането на тази цел. Какво е в основата на схемата за търговия с емисии? Каква е основната и цел? Според нас тя трябва да е стимул за инвестиции в нисковъглеродни технологии и за нисковъглеродни новаторски технологии. И накрая последен коментар. Ще потвърдя казаното от господин Фористър за златното правило. Подобни намеси се извършват само при извънредни обстоятелства, т.е. особено рядко. Не възнамеряваме да се намесваме по този начин в бъдеще. Както знаете, комисията доста късно започна дебата. Когато цената стана едноцифрена и си остана едноцифрена, решихме, че обстоятелствата са извънредни. Току-що бе казано нещо за високо енергийно ефективните газови инсталации, които вече не могат, не могат въпреки това да се съревновават с старите въглишни инсталации. Това е едно неблагоприятно положение, с което трябва да се справим. Много ви благодаря за всички коментари, които ще вземем предвид по време на обсъжданията на следващия период. Председателят, благодаря на господин Дебейкер. Ще очакваме цифровите данни, които ще ни представите. Господин Бочек, ще ви дам съвсем за малко думата, за да отговорите на въпроса на господин Дейвис. Благодаря на господин Дейвис за въпроса. А по вашия пример с автомобилната индустрия – когато директивата бе приета през 2008 година, някои важни заинтересовани страни заявиха, че разпределянето трябва да се извършва предварително. Подобно на автомобилопроизводител, който определя колко коли да произведе през следващите 10 години, следваше да се определи и какво количество квоти да бъде разпределено за определен период. Проблемът е обаче, когато няма кой да закупи тези квоти. Затова от 2012 година трябва да помислим за по-ефективно, по-динамично разпределяне, така че количествата да се приспособяват към променящата се ситуация в економиката и по света господин Дейвис. Много е хубаво, че имаме златното правило. Колегата Соса Вагнер има думата за последни бележки. Благодаря, господин председател. Струва ми се, че нямаме повод да се оплакваме от качеството на е, становищата, на изказванията, които е, изслушахме. Имам предвид и участниците е, в президиума и тези в салата. Е, депутатите показаха също много компетентност в това отношение. Проблеми има е, и те станаха също съвсем ясни по време на дискусиите от е, принципно значение са някои от споменатите и изложените от нас проблеми, най-вече свързани с енергийната ефективност – Естествено, че е, това е, така да се каже, основата на е, материалните проблеми, е, които обсъждаме. Има обаче и процедурни, значи, като казвам материални, имам предвид съдържателни проблеми, но също и процедурни проблеми излязоха на преден план е, процедурата за съвместно взимане на решение. Това е всъщност основният момент от процедурна гледна точка, защото би трябвало държавите членки, представени и чрез своите парламентаристи, не само в състава на комисията, да вземат съвместно, заедно с съвета, решението. Председателят, позволете ми в края на това изслушване, на днешното извънредно заседание, да благодаря най-вече на всички наши гости, на експертите, които се отзоваха на поканата и пристигнаха в Брюксел. Благодаря и на комисаря и на представителите на комисията и на съвета, които останаха тук в продължение на 3 часа с нас и обсъждаха много ангажирано всички проблеми. Повтарям това, което казах и в началото. За мен е, инструментът е, схема за търговия с емисии е изключително важен. Това е един от най-добрите е, инструменти, които сме създавали в последните години. Въпросът е как да го стабилизираме, как да го запазим, как да го развиваме и подобряваме в никакъв случай обаче чрез е, компромис не бива да застрашаваме този инструмент, а би трябвало е, да заложим на устойчивото, на дългосрочното развитие и да му е, дадем повече сила, така че той да се развива стремглаво, стремително и да не бъде застрашаван всеки път от сътресенията, предизвикани и от кризи, как да създадем, може би, една важна структура или един орган, който да го предпазва именно от е, е пазарните сътресения. Естествено, всичко това би трябвало да бъде демократично легитимирано, би трябвало да бъде съгласувано с всички е, ключови участници в е, схемата за търговия. Ние ще продължим да говорим по този въпрос, естествено, с е, е, предложението за отлагане на търговете за квоти за емисии, ние на практика само си даваме кратка почивка или възможност да отдъхнем за момента. Но в никакъв случай не се отказваме от е, възможността за търгуване с емисии е, и е, би трябвало да продължим е, да действаме. Е, а сега е, ще продължим вече в неформална обстановка, кане всички участници тук, а утре в 15 часа ще се видим вече с всички колеги от комисията за едно друго много важно заседание. И така, благодаря ви. Е, приятна вечер на всички.